ред. Общо разискване, споразумение за партньорство в областта на рибарството. Имаме препоръка от господин Валеза, свързан с споразумение за партньорство в областта на устойчивото рибарство между ЕСА и Либер. Имаме и препоръка от господин Мато, свързана с споразумението за партньорство в областта на рибарството между ЕСА и Мавритания. Сега ще дам думата първо на господин Валеса в качеството си на докладчик. Uh, e Благодаря. Това е първото споразумение за партньорство в областта на рибарството с Либерия на базата на протокол, който е в сила от 2015. Е, Трябва да го одобрим тук в парламента тази седмица. Много е важно да поддържаме добри връзки с Либерия. И такова споразумение за партньорство би бил добър шанс. Аз смятам обаче, че то също така ще бъде от полза за Европейския съюз като цяло. Европейския съюз и Либерия вече си сътрудничат посредством ред многостранни споразумения, като например Конвенцията на ОНЕ за морското право. Допълнително Либерия сътрудничи на Европейския съюз в борбата срещу недокладвания, незаконния и нерегулирания риболов. Необходимо е да подкрепяме една такава рамка, в която можем да преследваме целите на общата политика за рибарство и да затвърдим партньорството между Европейския съюз и Либерия. Основната цел на Споразумението е да даде шанс на европейските кораби да извършват риболов в либерийски води. Става дума за 34 кораба за улов на рибатон от Испания и Франция. Като в замяна Европейският съюз ще а, изплаща с финансово участие 615 000 евро на година, които се разпределят а, между рибарски права и подкрепа за рибарския сектор в Либерия. Идеята е да се подкрепи устойчивото рибарство и политиките в тази насока, както и експлуатирането на а, рибарските ресурси на Либерия, така че и двете страни да имат полза от това. Ето защо аз призовавам всички да гласуваме за това споразумение. Благодаря. Благодаря, господин Мато. Има думата. Благодаря, господин председател, господин комисар, уважаеми колеги. Пред няколко седмици говорихме за външното измерение на обща политика в областта на рибарството и подкрепихме нова стратегия, която да осигури повече гаранции, прозрачност на споразуменията и по-добри условия за Европейския съюз и трети страни, с които сме подписали спогодби за партньорство в областта на рибарството. Споразумението с Мавритания представлява много важна стъпка напред. Подписахме много по-добро споразумение в сравнение с миналото за мавританския флот, мавританските рибари, както и за европейските рибари. Предвидена е широка подкрепа от страна на Европейския съюз за развитието на Мавритания. Споразумението е много положително и някои от пропуските в предишното споразумение са преодоляни в настоящото системата за плащане а, на такси, която съществуваше в миналото. И имаше определени предимства за други страни, но не и за Европейския съюз. Новата система е коригирана, за да се отчетат потребностите на дребномащабния и за наечийския риболов. Осъздават се повече възможности за различни, за лов на различни видове риба. Решихме някои от проблемите, които съществуват в областта на обучението на мавританските рибари, също така и за подобряване на риболовния флот както и за подобряване на общите условия и на развитието на крайбрежните зони. Предвидени са и по-добри разпоредби за улов на рибатон. Споразумението е, се удължава с 4 години. Това трябва да се подчертае. Хубаво е да има споразумение, което да е с по-дълъг срок. Това споразумение ще бъде много положителен пример за други спогодби за партньорство в областта на рибарството с други страни. Аспекта разходи-ползи е много добър. Споразумението се прилага временно от ноември месец миналата година. То постига добър баланс и в края на май ще се събере съвместна комисия, която ще предложи редица подобрения. Аз мисля, че ние създадахме необходимите условия за подобряване на рибната дейност, за защита на рибните ресурси и също така да се осигури помощ за развитие на трета страна Мавритания в случая. Ние сме оптимисти и смятаме, че резултатът ще бъде много положителен. по отношение на вноса на риба, особено през някои пристанища в Европейския съюз. И тук искам да спомена специално пристанища на Канарските острови. Благодаря комисария. Вела има думата. Благодаря, господин председател. Уважаеми дами и господа, за мен е чест да участвам в този дебат, свързан с споразумение за партньорство в областта на столчевото рибарство с Либерия и Мавритания. Искам да благодаря и на двамата докладчици, на господин Валеза и на господин Мато. Комисията по рибарство препоръчва на Европейския парламент да подкрепи споразумението. Нека да кажа няколко думи по всяко от двете споразумения. Ще започна с това с Либерия. Устойчиво партньорството в за устойчиво рибарство между ЕСА и Либерия обхваща възможностите за рибарство това е много важно споразумение, което ще разшири ам, достъпа на Европейския съюз до Северна Африка, защото се отнася до улова на различни видове риба тон. 28 а, кораби с мрежа Гъргър, както и кораби с парагади ще имат възможност да извършват риболов в региона. Споразумението с Либерия ще допринесе за разширяването на географския обхват, без да се увеличават рибарските възможности. Това споразумение с Либерия също зачита принципа за устойчиво, за устойчивия характер на рибарските дейности. Споразумението се основава на последните технически и научни данни, като а, ням, не се извършва дискриминация по отношение на, друг, на останалите флоти. Споразумението изпраща силен сигнал за това, че Либерия е отворена за търговия с рибни продукти и за първи път в страната има малко економически възход след избухването на епидемията от вируса Ебола. Либерия обаче трябва да се бори за напред с незаконния риболов. Е, в рамките на споразумението на Либерия ще се окаже помощ при извършването на проверките и наблюдението. Ще има различни флоти, които ще оперират е, в териториалните води на Либерия. В допълнение, е, допълнителни преговори с либерийските власти доведоха до заключението за, за включването на а, програмни споразумения, които да, да бъдат в допълнение. На Либерия ще се оказва допълнителна подкрепа за изграждане на нов капацитет за ам, обработка на рибата, след като е уловена и пласирането и на местните пазари. Ние искаме с Либерия да се установи едно дълготрайно партньорство. Сега относно Мавритания. Споразумението с Мавритания е най-голямото по рода си от финансова гледна точка. 98 ам, европейски плавателни съда от различни европейски държави членки са включени в споразумението. Новият протокол е резултата от интензивни преговори. Въведени са важни подобрения в сравнение с предишния протокол и този протокол може да се използва в бъдеще, когато се договаря такива споразумени за устойчив риболов и с други страни. Протокола взима предвид външното измерение на реформираната обща политика по рибно стопанство, както беше казано от двамата докладчици. Принципът за устойчивия характер и принципът за прозрачност, както и преференциален достъп за европейския флот са заложени в споразумението. Протоколът ще е, гарантира добра възвръщаемост на вложените средства на дънакоплаците, като се използват и подобрените технически условия. Ще се гарантира по-доброто използване на съществуващия потенциал от технически способности. Комисията отблизо ще следи за спазването на условията заложени в протокола, за да се гарантира устойчивия характер на рибарските дейности. Освен това, ще проверяваме дали Мавритания спазва принципите за прозрачност и недискриминация. Смятам, че това е важно, за да се гарантира, че европейския флот не а, оперира при по-лоши условия от другите флотове, които извършват риболов в региона. Знам, че много от вас проявяват интерес към срещите на съвместния комитет, които ще се състоят в края на май. Надявам се, че по време на заседанието ще можем да заложим новия програмен план и да се възползвам от секторната подкрепа съгласно предишните протоколи. Мавритания ще има възможност да изгради една нова категория с ново измерение, да се използват и траулери, които в момента могат да не могат да, уловя, да улавят октоподи, защото състоянието на запасите е много лоши. Има задължение за плавателните европейски съдове, които улавят пелагични видове, да се съобразяват състоянието на запасите. Благодаря ви и се надяваме в бъдеще да имаме възможност да обсъждаме тези две споразумения. Urmează patru colegi care vorbesc pentru comisii. Благодаря, господин комисар. Сега от името на комисията започваме с господин Себастия от комисията 9. Благодаря. От името на Комисията по развитието. Искаме да повдигнем няколко въпроса, свързани с тези споразумения в областта на рибарството. На първо място е устойчивостта, така че да избегнем свръх риболова. Това би било катастрофално за ред видове риби. На второ място, тези страни, с които подписваме споразуменията, трябва също да ги намират за полезни и да избегнат ситуация на економическа зависимост. Те трябва да се постараят да не а, изпаднат в а, капак, в а, капан, в клопка. Защото развитието трябва да бъде част от тези споразумения. Има клаузи в това отношение, на които трябва да обърнем повече внимание. Също така е необходимо да се погрижим за прозрачността. Това трябва да се акцентира наред с устойчивостта и економическото развитие за тези трети страни. Благодаря, господин Морешан, от името на бюджетната комисия. Благодаря. Това споразумение между Европейския съюз и Либерия ще осигури повече възможности предсказуемо за европейските съдове и за сектора като цяло. От гледна точка на Комисията по бюджет, трябва да кажа, че финансовото въздействие на това споразумение върху бюджета ще бъде 3,5 милиона евро за петте години на споразумението, освен това достъпа на европейски съдове до либерийските запаси. Трябва да отбележим също така, че половина от цялото участие ще бъде за подкрепа на спазването на секторна тръбна политика за Либерия. В страна, в която половината от населението живее по крайбрежието и риболовния сектор е много важна част от економиката, е много важно да се постигне целта за разработване на отговорни устойчиви дейности, за да може сектора да постигне пълния си потенциал. Ключов елемент е, е наблюдението на спазването на това споразумение, за да се изразходват правилно парите и да няма измами с европейски средства. Благодаря. Благодаря, господин Корал, за една минута от Комисията по развитието. Благодаря, господин председател. От гледна точка на Комисията по развитие, споразумението с Либерия и Мавритания са стъпка напред. Това са страни, които се опитват да се възстановят от войни, епидемии, е, положителни сигнали идват и от двете страни, реформи, с премахване на изтезанието, също така реформи в Либерия. и Има нужда от хуманитарна помощ, но и помощ за развитие, за преодоляване на неравноправието. Европейския съюз ще продължи да сключва споразумения с страни, с които имат общо море. Когато се сключва регионално споразумение, трябва да бъдат включени всички страни от Комисията по развитие смята, че тези споразумения се сключват с развиващи се страни, но заедно с това ние се отказваме от, от ценното участие на нашата комисия. Благодаря госпожа Гардия Забал Рубиал. За една минута. Няма я. Тогава ще дам думата на колегата Милан Мон за минута и половина. Благодаря. Искам да поздравя господин комисаря за тези конкретни споразумения. Тези споразумения ще са от помощ за флотовете на страните от Европейския съюз, но ще са от помощ и за тези на трети държави. Благодаря ви, господин комисарио. Още веднъж, важно е за определени фотове в Европейския съюз, като а, този на Галиция. Има много важен елемент това споразумение за галицийския флот. Необходимо е да има определена рамка, за да се извършват рибарските дейности по надлежния начин, съгласно правилата и регламентите. Е, за нещастие въпросът за сулова на главоноги е, все още не е уреден изцяло. Въпросът за сулова на главоноги е много важен. Той е важен и за ам, промишлеността и има и научни изследвания за запасите от главоноги и за това, че те са подложени на свръх улов. Те не са включени обаче в специфичната категория, поместена в споразумението. Освен това, трябва да вземем предвид, че тези запаси са подложени на много строг контрол на другите места по света и не искаме това споразумение да в ущърп на други споразумения, особено що се отнася до устойчива му характер. Госпожа Родас. Споразумението в областта на рибарство с трети страни е, са важен подход а, и това е заложено и а, разбира се в реформираната обща политика по рибно стопанство. За да функционират обаче нещата, в споразуменията трябва да има ясни условия, свързани с очевостта, справедливостта, последователността и е, прозрачността. С двете двустранни споразумения с Либерия и Мавритания е, се е, прави много важна стъпка напред за. Е, много важна стъпка напред за рибното стопанство. Радвам се, че чрез Европейския съюз се даде принос към развитието на рибното стопанство на място и ще се противодейства на е, нелегалният риболов. Освен това, споразумението в Мавритания ще послужи и като образец при подписването на бъдещи такива споразумения. Протоколът посочва всички важни клаузи, които трябва да бъдат помествани в такова споразумение за рибно стопанство. И европейския флот ще може да оперира там без да а, застрашава препитанието на местните а, рибари. Подкрепям, а, това, подкрепям тези споразумения. Господин Хок, за една минута. Dziękuję, dziękuję panie przewodniczący. Umowa o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów. Благодаря, господин председателю. Тези споразумения между Либерия и Мавритания ем, са приемливи за нас и съм убеден, че такива партньорства в областта на рибното стопанство ще помогнат и за противодействие на ам, нелегалния а, риболов и ще доведе до а, синергии. Всичко това е много положително. Имаме един коментар, дори и един призив. Когато става въпрос за улова на различните видове риба тон, трябва да имаме предвид, че и много акули е, биват улавяни. Акулите могат е, да застрашат е, и живота на хората но не трябва да допускаме на уловените акули да им се отрязват перките и да се хвърлят отново в морето. Не знам а, дали в споразумението е отразена такава разпоредба. Ще се радвам, ако е така, на следващия оратор. Este un acord benefic atât pentru Uniunea Europeană cât și pentru Liberia. Doresc să subliniez. Това е изключително споразумение за Европейския съюз и за Либерия. Искам няколко аспекта да подчертая. На първо място, начинът по който лицензионните е, лицензите, разрешенията се издават на базата на това споразумение. Това ще даде възможност да да извършваме риболов. Либерия се развива добре в последните години. И смятам, че а, нашето финансово участие ще помогне на либерийската риболовна индустрия и ще и донесе полза. Много голяма част от тяхното население разчита именно на това. Приветствам споразуме... споразумението. и се радвам, че парламента участва активно и ще бъде държан в течение от резултатите. За мен това е доказателство, че сътрудничеството между нас и комисията е плодотворно. Благодаря. Благодаря, госпожа Нириада, минута и половина. Благодаря. Има елементи в е, спогодбите за партньорство в областта на рибарството, имат своите достоинства. Е, има особено възможността да се осигурява риба като храна. И ето защо тук трябва да се помогне на страните да отговорят на продоволствените си потребности. Заедно с това комисията като че ли е, не отдава дължимото на Ирландия и Либерия. Ирландия пострада по същия начин. Ясно е, че не е потърсено мнението на рибарите в Либерия и Мавритания. Не е ясно дали въобще е имало консултация. Европейците очевидно са ги измамили и плащанията, които се предоставят, не отговарят на ползите, които ще бъдат извлечени. Много е важно да се сложи край на незаконната риболовна дейност. Има нужда от контролни дейности, които да защитят е, устойчивостта на сектора. Външният, е, външните флотове е, често се стоят от траулери, които не опазват околната среда споразумението ще бъде опасно за рибните запаси. Мисля, че ние трябва да ограничим дейността на супер траулерите. Благодаря госпожа Енгстрем за минута и половина. Благодаря. Е, споразумението с е, Либерия и Мавритания се подписва за период от 5 години за улова на различни видове риба там. Въпросът е дали тези две страни ще могат да изградят необходимият капацитет и може ли да се ам, извърши реална оценка на състоянието на рибните запаси. Необходимо е да се извършва строг контрол и да се противодейства на нелегалния риболов. Либерия и Мавритания подписват споразумение с Европейския съюз, като страните трябва да оповестяват публично, ако подписват споразумение с други страни в областта на рибното стопанство. Двете страни са надежни партньори на Европейския съюз. Споразуменията с двете страни включват стандарти, които могат да се използват и приключват на споразумения с Китай и други страни за постигане на по-висока степен на устойчив риболов. Трябва да се повиши прозрачността и да има по-добро управление на рибните запаси. Улова на главоноги не е включено в споразуменията, но това е важен аспект. Всички чужди флотове, които извършват улов в териториалните води на Мавритания, трябва да съобразяват с особености. Благодаря. Един месец мина, още един месец изгубихме, още ни пари изхарчихме, като дойдохме в Страсбург. Голяма обида за британския народ е това. Говорим си тук за рибарски споразумения. Едното с Либерия и едно подновено с Мавритания. Драги колеги, в крайна сметка за мен това е просто поредното предателство към обикновените хора. Тези споразумения са нова форма на европейски колониализъм. Те позволяват на нашите кораби да ръвят рибата на други хора. Сигурен съм, че местните рибари изобщо няма да са доволни от това, че европейците им крадат рибата. Колко африканци ще бъдат доволни от това да останат бедни? колко от европейските средства реално ще помогнат на тези хора? Има един стар виц, може би е поговорка. Дай на един човек риба, ще го нахраниш за един ден. Научи го да а, лови риба и ще го му помогнеш за цял живот. Нашите споразумения със сигурност няма да им помогнат за цял живот. Напротив, те ще отнемат на тези хора тяхното препитание – и ни казват, че ние сме лудите. За мен трябва да отстъпим назад. Благодаря. Благодаря. Никога не е късно да а, демонстрираш отношение. Господин Ли Бретон, две минути. Благодаря, господин председател. От 1989 година Европейския съюз подписва споразумение с Мавритания, под Последното е за 2000, от 2015 година за 4 години. Добро споразумение. Европейските кораби ще могат да ловят риба в мавритански води, като спазват изискванията за устойчив риболов. В момента, сегашното, предишното споразумение, лимита беше 300 000, Европейския съюз ще плаща 55 милиона в предишното споразумение 67 милиона. Мавритания е бедна страна на 61 място в индекса за човешко развитие. Споразумението от 2015 година предвижда 4 милиона допълнително на година, в сравнение с 3 милиона предишното споразумение. Споразумение 2015 година дава възможност 60% от рибарите да бъдат мавританци. Аз се надявам, че това споразумение ще бъде ново начало на взаимоотношенията с Мавритания. През последните години нямаше реципрочност. Надявам се по, на това по две причини. Мавритания е франкофонска страна, страна, приятел на Франция. Пред няколко години аз бях на официална мисия и бях много добре прият. Това е необходимо и за общата ни сигурност, тъй като Мавритания е чудесен партньор в борбата срещу ислямският, също и ислямизъм. И в наш интерес е да бъдем и ние надежни. Председателят господин Серао. Благодаря. Искам да поздравя докладчиците за тези споразумения като докладчик в Сянка за споразумението с Либерия. Аз се занимавах много с въпроса за прозрачността на тези споразумения. Работихме за спазване от страна на Либерия на основни човешки права. Също така работихме много и по сумите. Република Либерия премина през много трудности през последните години. Имаше вътрешни конфликти Пострада стабилността на институциите, стотици хиляди загинали по време на гражданската война. В момента страната се възстановява. Аз обаче смятам, че в настоящия момент има съмнение относно подкрепата за това споразумение за тази страна, която е на етап на преструктуриране, е много важно да се насърчават взаимоотношенията, много е важно страната да възстанови връзките с международната общност. Тези споразумения за риболов ще дадат възможност за риболов и за европейския флот да се използват морски и биологични ресурси, които не се използват от местното население. Ще се повиши и продоволствена сигурност в Европа. Благодаря госпожа Билбал за минута и половина. Благодаря, искам да подкрепя подписването на тези споразумения с Либерия и Мавритания по следните причини. Аз произхождам от семейство на рибари и се радвам, че в рамките на тези споразумения се предвиждат обучения и привличането на професионалисти. А с тези споразумения Европейския съюз ще получи заслуженото ще получи заслужено уважение. Говорим тук не само за риболов, ами и за устойчив тип риболов и за противодействие на нерегламентирания улов на риба. Не говорим тук само е, за улова на риба от плавателни съдове на Европейския съюз и говорим и за оказване на подкрепа на местните рибни стопанства. В Мавритания играе много важна роля Относно лова на главоногите, това е аспект, който е важен и за Канарските острови. Този тип политики и този тип сътрудничество са много важни за рибното стопанство. Тези предишни споразумения, които не бяха толкова удачни, за щастие ще бъдат заместени от тези нови споразумения. Благодаря, господин председател. Благодаря и на комисаря за свършната от комисията работа. Благодаря и на докладчиците за Европа. Споразуменията за партньорство трябва да отговарят на едни същи принципи. Когато се лови риба в водите на трети страни, трябва да има адекватна подкрепа за местния риболов в интерес на местното развитие. Ние работим с страни, които имат нужда от помощ и за нас е темата за основните права и реципрочност е приоритетен въпрос. Ценим работата на комисията оценяваме факта, че тя включва тези теми и критерии. Много е важно да, да продължим и да следим участието на Европейския съюз да бъде от полза за местното население не бива големите предприятия да извличат приходи от морето, а за местното население да не остава нищо. Надявам се, че това споразумение, особено за Либерия, ще спомогнат за подобряване на ситуацията. Председателят госпожа Гилера за една минута. Благодаря. Искаме да благодарим на комисията за тези споразумения. Те са много важни за европейските флоти, както и за испанската в частност. Искам също така да изразя подкрепата към това, че ние подкрепяме Либерия. Това трябва да бъде приветствано. Надявам се и другите ни бъдещи споразумения да са подобни на тези две. Това е изключително важно и има голямо значение за европейските кораби. За мен има голяма разлика между тези и предишните споразумения. Тези са много по-добри. Установили сме голям напредък и заслужавате поздравления. Колкото до главоногите, за съжаление, позицията, която вече беше приета, не е нещо, с което ние сме съгласни. Не знаем какво ще се случи за в бъдеще но без съмнение не сме постигнали достатъчно по този въпрос. Необходима е а, защитинска закрила за главногите. По отношение на траулерите също така трябва да направим нещо. Те не са устойчив риболов. Благодаря. Благодаря, господин председател. Такива споразумения са винаги добра новина. Добра е новината, че е, са сключени споразумения за партньорство с Либерия и с Мавритания. Говорим за 120 плавателни съдове и е, говорим тук и за възможност е, за развитие за двете страни Либерия и Мавритания. Всичко това е много положително, без съмнение. Не искам да навлизам в подробности на този етап на дебата, но мисля още веднъж, че аспекта с улва на главоноги е много важен. Тази тема е преразгледана и искам да кажа, че подкрепям взимането, подкрепям включването на тази категория видове в споразуменията. Благодаря ви. Сега стигаме до процедурата спонтанни изказвания. Господин Богович има думата. Аз подкрепям тези две споразумения по две причини. Като Европейската комисия и докладчика смятам, че това споразумение отчита няколко аспекта. Първо, Европейският риболовен флот и второ, помощта за развитие за тези страни. Това са африкански страни, които са страдали от различни проблеми като болести. И аз е, мисля, че когато обсъждаме всяко такова споразумение, трябва да гарантираме високо качество на хуманитарна помощ, което може би е най-многото, което можем е, да постигнем. Благодаря, господин председател. Риболова създава работни места навсякъде. Затова външната риболовна политика на Европейския съюз трябва да защитава интересите на тези хора, на рибарите, особено а, тези, които не са защитени. Такъв тип споразумения, като споразуменията с Либерия и Мобритания, трябва да имат конкретни клаузи за това какво правят, за да защитят непромишления риболов и какво а, правят, за да се преборят с незаконния риболов. Говорим за права за риболов. В Мавритания има на практика една система на робство, където има огромен брой местни хора, живеещи буквално като роби. Те са около 4% от населението. В тази връзка а, ние трябва да вземем някакво отношение. И искам да чуя какво мислите вие по този въпрос, господин Вела, преди да подпишете споразумението с тази страна, в която има робство. Благодаря, господин председател, господин комисар Вела. Първо, поздравления на за двамата колеги Велеса и Мато. Те си свършиха работата много добре и допринесоха за повишаване качеството на а, този вид партньорски споразумения в областта на рибното стопанство. Международните разпоредби посочват, че рибните запаси са общо благо. И ако има страни, които не могат да оползотворяват своите запаси, защото не разполагат съответния капацитет, ние сключваме споразумение с тях ам, и а, предоставяме финансова подкрепа, за да могат хората на място да изградят необходимия им капацитет, е, да могат да повишат своя жизнен стандарт. Има и основен регламент, който сме приели и е по-добре да сключват споразумение с такива държави, отколкото държави като Китай и Русия, които не се придържат към договореностите. Благодаря ви. Благодаря, господин председател. Благодаря на депутатите за конструктивните коментари и предложения. Тези две споразумения за партньорство в областта на устойчивото рибарство са стъпка напред. Последните причини споразумението с Мавритания, най-голямото споразумението с Либерия, ще по, осигури подкрепа за рибари в страна, която все още се възстановява от епидемията Ебола. И в е, двата случаи двете страни ще спечелят от контрола, наблюдението, прозрачността, засилената предсказуемост е, и е, по-добрата прозрачност. Те, са, те осигуряват възвръщаемост на средствата на дънакоплаците. Отказаното от вас стигам до заключението, че споразуменията имат подкрепата на парламента. Ще направя няколко допълнителни коментара. Някои депутати поставиха под съмнение устойчивостта на това споразумение и споразумението за партньорство в областта на устойчивото рибарство, сключени с тези страни, са е, стабилна рамка за дейността на европейските риболовни флотове Създава се нормативна база, която ще гарантира това ще гарантира екологосъобразна риболовна дейност и ще гарантира, че европейските рибари няма да се конкурират с местните. Никое друго споразумение не е създало толкова е, високи критерии в областта на прозрачността. Редица депутати говориха е, за е, за главоногите. Мавритания потвърди готовността си да запази този риболов за местният флот, така че не могат да се водят преговори. Европейски съюз ще продължи да работи с Мавритания за приемането на адекватни мерки за управление за възстановяването на тези запаси. Споменах се акулите и тук трябва да кажа, че европейският флот не практикува риболов и рязане на крилете на акулите. Редица депутати споменаха за наечийският риболов и трябва да кажа, че Бюджетната подкрепа е предвидена и за занечийския риболов. И някои депутати казаха, че тези споразумения помагат не само сектора, но и цялата но и страните като цяло и по този начин се решават социалните проблеми. Благодаря много. Председателят, благодаря. Господин Валеса има думата за две минути. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на всички за приноса им към дебата тази вечер. Всяко едно изказване беше много важно, защото ни даде допълнителна информация и допълва нашите предложения и намерения. Е, ще ми се обаче такова важно, така, такава важна тема да бъде обсъждана по, друг, по друго време на деня. Благодаря, господин Мато, за две минути. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на всички, които взеха участие в дебата. Утре ще гласуваме това споразумение, споразумение по което хвърлихме много труд и доста работихме за да постигнем. Мавритания има ред нужди, но тя е сред страните в Африка, където има също така и ред възможности. Опитахме се да се възползваме от някои от тези възможности и да ги поставим в рамката на споразумение. Те са само малко от възможностите, които предлага тази страна. Опитахме се също така, да вложим нашата подкрепа да помогнем да се открият работни места, да се а, развие страната. Колкото до улова и конкретните цифри, които цитира доклада, няма как да се правим, че няма положения, които трябва да продължим да обсъждаме за бъдеще. Едно такова, например, това е възможността да се а, разтоварва в, а, а, на Канарските острови. Но а, ако продължим да работим в този дух, ще постигнем целите си. Това, което искаме, е едно споразумение, от което всички да са доволни и от, всички, от което всички да имат полза. Затова в Европейския парламент ние смятаме, че сме на прав път. Смятаме, че сме постигнали известно ниво на прозрачност, което преди нямахме и което ще бъде добро за нас. Искам да благодаря на комисията, комисиите в Европейския парламент, всички, които работиха с нас по тези споразумения изключително ефективно. Благодаря. Благодаря. Съвместния дебат